Okay, colleagues, I'm going to start the meeting because it is... Така, колеги, започвам заседанието, защото е 3 часа, даже малко след 3. Първо, проект на дневния ред. Има някои промени в сравнение с първоначалния проект, затова няколко минути ще отделим е, за запознаване с тези промени. Докладът на госпожа Цикал няма да бъде разгледан днес. За това включихме превозните средства за свободното време, след това защита на животните по време на транспортиране и стратегия за района на Атлантическия океан. Утре след съобщенията ще има гласуване за плавателните съдове за отдих. След това разискване за преговорите в връзка с СЕМСА. И на второто заседание ще има а, общо заседание с а, е, ИТРЕ а, от другата страна на тази а, сграда. А, това е сутринта, след обеда. Тук ще обменим становище с господин Ежембовски. Имаме общо заседание с ИМКО и ЕКО за структурната политика, кохезионния фонд, структурните фондове, представяне на три становища. Просто трябва да имаме предвид, че днес сме в тази зала. Утре до 10.15 пак сме в същата зала, след това трябва да се преместим в 3C50. А след обеда, утре, пак се връщаме тук. Ще пообиколим парламента за упражнение. Утре. За това поднасям извиненията си. Всички удовлетворени ли са от дневния ред, по който ще работим? No, to... Бе зададен въпрос а, извън микрофона. Ако а, се каже, че не сме доволни, трябва да гласуваме. Ако и при гласуването се окаже, че никой не е доволен, вече не знам какво ще стане и каква е процедурата. Всички са удовлетворени. Добре. След това идва одобряването на протокола от миналото заседание, 26 и 27 март. Няма. Възражение. Тогава протоколът се смята за одобрен и сега господин Зила и него, неговия доклад Робърт Зиле. Мисля, че току-що е, е приключил триалогът. госпожа Тикал отпаднаха докладите, така че сега е моментът. It's been moved up, yeah. Да, да, изтеглихме го по-напред. Okay, Robert, are you ready to go on your report? Добре, Робърт, готов ли си да ни запознаеш доклада си? Следващата точка е плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално ползване. Разглеждане на измененията. Господин Зила. Да, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички, които внесоха изменения по това становище, по този доклад. 16 са измененията общо, имам предвид тези, които са внесени. Най-напред ще изброя нези, които мога да подкрепя. Най-напред това е изменение 16, което изяснява разследбите на директивата, според мен е необходимо да се прецизира определението на амфибии, амфибийни плавателни съдове, защото в скандинавските страни има съдове, които могат да се движат и по лед, и по вода и трябва да се вземат предвид. Според мен също положително изменение 11 за изискването към вносителите да предоставят необходимата документация с която се идентифицира името и адреса на вносител. Изменение 14 за ясно обозначаване на услугите в държавите членки и службите за въвеждане на тази директива и за въвеждане на санкции за нейното нарушаване. Има също една група изменения, които не бих подкрепил с които се внасят изменения в текста и е, могат е, да ни накарат е, да го направим подвеждащ, вместо да го усъвършенстваме. Първите в тази категория са изменения 9, 12 и 19. 18 също за допълнителни ограничителни мерки за използването на средства за лично ползване. Повтаря е, член 5 от, от проекта. Там се предвиждат да се уредят всички видове плавателни съдове, включително тези за индивидуални ползване. Изменение 22 и 23. Приканвам колегите ми е, да внимават е, с новите изисквания е, за безопасност при проектирането на средства, плавателните средства, е, подобряването на безопасността е основна цел на тази директива, но трябва да сме сигурни, че предвиждаме разпоредби, които вече не са включени в нашето действащо законодателство и също трябва да има предвид осъществимите технически решения за повишаване на безопасността. Изменение 22 е за по-добрата защита на пловците. Е, сегашното изискване е, за е, видимост на основния управленски пост вече решава този въпрос за безопасността. Има също и стандарт на ИСО. По-важни тук са националното корабоплаване и правилата за него, както и правилата за действие на екипажа и за използване на плавателните съдове, отколкото да се е, защитават и също така да се защитят е, е, районите за плаване, плавателните райони. Също не съм съгласна с изменение 23 за по-широко улесняване на повторното качване на борда и достъпа до, до, от човека във водата. Разбирам, че целта на това изменение е човек, който падне зад борда, да може да се качи без чужда помощ, но искам комисията да обясни действащите изисквания за безопасност и да даде становището си дали това изискване, което е допълнително, ще бъде технически възможно и ще доведе до необходимите подобрения. Изменения 24 до 28. Сега, измененията за моторите, за конструкцията на плавателните съдове, за концентрацията, за скоростта, за поведението на ползвателите и така нататък ще бъдат свързани така с доста усложнения. И най-сетне е изменение 13 и изменение 20 за делегираните правомощия на комисията и двете изменения не могат да бъдат подкрепени. Призовавам да не ги подкрепяме. Би трябвало да спазим обичайната законодателна процедура съвместно приемане на актове. При изменения 13 и 20 носителите са зелените. Но все пак мисля, че по-добре е да се придържаме към обичайния законодателен ред. Благодаря, господин Зиле. Сега представителя на, господин, на ЕНП, господин Сасада. Е, шановни пани Przewodniczący, koleżanki и koledzy. Благодаря, господин председателю, госпожи и господа. Говоря от името на господин Марчинкевич, който е контрадокладчик от нашата група. Искам да благодаря на докладчика за прекрасното сътрудничество с нас и за това, че дава възможност за намиране на общи решения също, за това, че той проявява разбиране към сложността на проблема. Първо искам да коментирам про предложението, представено от докладчика. Както основателно изтъква докладчикът, трябва да предприеме мерки за нивата на шума и нивата на емисиите. Това е много важно при модернизирането на изискванията и стандартите за безопасност в този сектор. Съгласен съм с докладчика, че е, пределите за емисиите са постижими, особено е, в, по отношение на трите е, елемента, включая е, емисиите на въглероден двокис. По намаляването на шума, зелените са дали предложение за намаляване на лимитите, но ми се струва, че направените предложения е, са вече достатъчни. По-нататъчни ограничения, по-нататъчно лимитиране, въвеждане на допълнителни изисквания, особено по отношение на безопасността, не са оправдани. трябва да не забравяме малките производители, дребните производители. Би трябвало да има 3 годишен гратисен период за малките дружества. Това е обосновано. Нашият докладчик Сянка също изтъква, че в изменение 10 трябва да се занимаем с особения статус и роля на малките и средните предприятия – сектора са необходими поне две десетилетия, за да се възстановят продажбите от преди кризата. Нашият е, контрадокладчик е внесъл малки промени в предложените изменения. Ще ги направим като устни промени, устни изменения в изменение 9 би искал да е, се е, заличи думата екологични, за да не се предлагат конкретни решения. Изменение 10 също трябва да претърпи промяна. Господин Марчинкевич предлага regardless of да се замени с in addition to. По отношение измененията на докладчика, господин Марчинкевич е на мнение, че Особено важно е да се вземат предвид най-добрите примери от практиката, за да се изработят общи стандарти. Особено интересни са предложенията за хибридното запалване. Хибридните горивни процеси и за това господин Маркин Марчингевич смята, че Предложенията на докладчика като цяло са положителни, но не би трябвало да се впускаме в прекалено много ограничения. Благодаря сега представителят на социалистите. Благодаря, ще бъда кратък. Колегата, който проследява това, ми съобщи, че не може да присъства, но той не възразява срещу работата по която се води от докладчиците. Предполагам, че докладчиците ще приемат двете изменения, които са внесени от групата. Подкрепяме и намерението на господин Жилес да се противопостави на изменението на Станокас, именно да се внася изменение в техническия анекс на комисията и по този начин да се затегнат някои от е, останалите ограничения. Смятаме, че максималните ограничения, които следва да са приложими, са подходящи и това трябва да се остави на преценката на държавите членки да решат дали да отидат е, и по-далеч своите мерки. Това са накратко нашите коментари. Като цяло приемаме работата на господин Жилис и неговия доклад. Благодаря. От либералите, госпожа Сависат. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, директивата за плавателните съдове за отдих има широко приложено поле. Мисля, че докладчикът добре е анализирал текста и измененията. По това няма какво да добавя. На първо място, нека да благодаря на докладчика за измененията. Аз подкрепям позицията на комисията и на докладчика. И по-конкретно, правилата следва да са такива, каквито са в САЩ и Япония. Това е от помощ на производителите и на процеса по сертифициране. Сега по измененията. Както бе казано, нашата група подкрепя всички изменения на докладчика по нови технологии, хибридните технологии. Това следва да се утвърждава, както и обмена на опит и практики между държавите членки. За съжаление, за разлика от останалите а, оратори, ние не приемаме измененията по шумозамърсяването, защото това би представлявало огромна промяна за двигателите. Но следва да се ограничим до областта на малките плавателни съдове, съобразено с тяхната скорост. Не бива да въвеждаме нови ограничения. Също така, ние не приемаме измененията относно проектирането на плавателните съдове. Това е в преценката на държавите членки. Още веднъж благодарим на докладчика за доброто сътрудничество. Председателя, благодаря. Госпожа Слонка, зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на докладчика за неговата работа и позицията, която очертава. Ние приемаме това. Надяваме се, че чрез тези изменения се прокарва един нов подход към тези плавателни съдове и с нашето предложение ще улесним работата по документа. Що се отнася до, до, до кладчиците и по-конкретно въпроса за разходите, не смятаме, че ще се стигне до допълнителни разходи. Съгласно проучваните на комисията, могат да се постигнат сериозни економии при малките двигатели до 40 децибела. Имаме, разбира се, наша собствена логика при внасянето на изменение 22 относно проектирането на плавателните съдове. Тук можем да се позовем на Регламент 78 относно защитата на пешеходците при автомобилния транспорт. Там също намираме норми за проектирането и материалите, които следва да се ползват, за да се намали броя на жертвите. Знаем, че при определен брой случаи на тежки злополуки се стигнало до премазване на пловци във водата от плавателния съд. Ето защо ние смятаме, че може да се предприеме същия подход, какъвто четем при защитата на пешеходците. Той може да се възприеме и по отношение на плавателните съдове. Още веднъж благодарим на докладчика за сътрудничеството. И Пожелаваме успех на работата му, както и сме готови на компромис при измененията. Благодаря, господин Робик. Дали е тук? Не съм сигурен. Има ли друг член на тази комисия, който желая да се изкаже? Преди да поканя комисията, добре, комисията, господин Гилао, заповядайте, имате думата. Thank you. <clears throat> Thank you for giving... Благодаря, господин председател, за тази възможност да дадем известни пояснения по проблематиката тук. По отношение на доклада на господин Зиле и неговите коментари, като цяло ние сме съгласни. Позволете само да ви припомня, че изпитваме затруднение с последната част на изменение 2 и 5 от доклада на господин Жилес. По отношение на новите изменения. И тук имаме затруднение с голяма част от тях. Ще бъда по-конкретен. Осмо изменение. Това е нещо, което бихме могли да приемем, макар че то не е предвидено за основната част на този акт, а за преамбюла. Подавето изменение не смятаме, че е добре да удължаваме преамбюла, защото говорим за определение. А при определенията ние отчитаме съответните изисквания за подкрепа на малки и средни предприятия. Това е в десето изменение. Смятаме, че това е вече хоризонтален въпрос и той проистича от а, практиката в а, отделните про, при, производителите. Питаме се каква конкретна подкрепа да се окаже и въпросът остава без отговор на този етап. По-нататък по отношение на 11-то изменение бихме могли да го приемем при условие, че бъде преформулирано. 12-то изменение. То е някак излишно. Повърхностно е, защото частният носител не би могъл да се ангажира с стопанска дейност. 13 и 20 изменение. По начина по който са написани, звучат така, сякаш се разширяват правомощията на комисията до област, за която не сме искали това. И не смятаме, че е целесообразно да се разширяват по този начин нашите правомощи по отношение установяване на нивата на замърсяващите емисии и шума. 13. По принцип не смятаме, че имаме нужда от него, но бихме могли да приемем последната му част. А текста в средата, така както го разбираме, звучи прекалено силно. По-нататък. 15 изменение. Без проблем. 16-то. Тук сме готови да приемем добра дефиниция за плавателни съдове, които могат да газят във вода и на суша. Това не би представлявало проблем за нас. 17-то изменение. Отново намираме това за повърхностно. 18-то изменение. То се обхваща от пети член и се отнася до конкретна категория е, плавателни съдове за лично ползване. И смятаме, че не бива да изолираме плавателните съдове според тяхната употреба. По-нататък, 19-то изменение – по начина по който то е написано. Смятаме, че звучи некоректно. Трябва да поручим тази възможност за отмяна на член 22, първа линия. Там се говори за подобна конверсия и такива мерки. 20-то изменение. Вече говорих по него. 21-во относно делегираните актове. Тук, разбира се, сме готови да заложим всичко, което е разписано в междуинституционалното споразумение. Няма проблем да променим и нашия текст. 22 изменение. Има изискване за видимост и обозначаване. Има конкретни стандарти за това. И добавка ще кажа, че на европейско равнище не разполагаме с общ доклад, за да установим мащаба на проблема, който се опитваме да разрешим. Ето защо предпочитаме текста да остане в сегашния си вид и да не добавяме това ново изискване. в нашия доклад относно прилагането на този законодателен акт. След няколко години вече можем да проучим актуалното състояние по отношение на злополуките. 23-то изменение. Това, което привлече вниманието ни тук е твърдението от някои държави членки, че съществува нужда от поясняване на тези изисквания. Твърди се, че не е съвсем ясно какво трябва да се направи. И най-вече казва се, че ако някой падне зад борда, това води до неясни последствия. Тук сме готови да приемем предложението с някои добавки. Съгласно текста на комисията предвиждаме съответната отчетност, както е казано, и след репортинг ще приемем това, което се предлага в изменението. По-нататък по отношение на изискваните за шума, опасявам се, че тук има недоразбиране на оценката на въздействието, която е проведена от комисията. Какво се казва там? от техническа гледна точка е възможно да се намалят нивата на шума, но ние се опитваме да намалим шума от самия плавателен съд. А допълнителните намаления от обкръжаващата среда имат минимален ефект. за намаляване на шумозамърсяването от пътищата. Там, където имаме информации, научаваме, че повечето от проблемите проистичат от плавателни съдове, които се ползват законно, но по отношение на изискванията за шума, те са влезли в експлоатация към по-ранна дата, преди въвеждане на изискваните за шума. Така че днес не биха били законосообразни. Ето тук смятаме, че следва да се заемем с решаване на проблема, което ще доведе до сериозни промени в проектирането на плавателните съдове. Тази мярка на този етап би била много скъпа. Благодаря за вашето внимание. Надявам се, внесох на яснота по вашите въпроси. А сега думата има докладчика. Благодаря на всички колеги и докладчетите в Сянка за любезното взаимодействие и конструктивното сътрудничество. Изменение 9 на НП. Мисля, че вие заличихте едно устно изменение, което не променя а, съществено съдържанието. Ние по принцип сме против а, изменение 9, но ще видим как ще се развият нещата. Изменение 10 според мен ще изисква разделно гласуване, защото то е свързано с малките и средни предприятия. Те имат голяма подкрепа, но накрая на а, това изречение а, идеята вместо regardless да се включи и на addition, не се променя идеята на това, което искаме да видим. Също така а, комисията има предложение за 23 да се добави Нещо, което вече беше изменено от зелените, ми се струва. Да, точно така, от зелените. Във връзка с повторното качване на борда и достъпа до такива средства. Мисля, че подадохме някои устни изменения и ще ги подадем и както трябва според процедурата. Благодаря ви много. Благодаря, господин Зила. Гласувано... Гласуването е утре 9 и 10. Следваща точка в дневния ред е второто а, четене на Дебора Саракияни е докладчик на един от Европейско железопътно пространство. Доклад, който започна а, във връзка с него, започна триалог през декември. Съветът прие своя позиция на 8 март. Миналата седмица госпожа Саракияни а, докладва към координаторите в Страсбург за напредъка до тук и днес беше първата официална среща а, от трилога с участието на постоянното представителство на Дания от името на председателството на съвета. Искам да ви напомня, че целим второто четене да се проведе и процедурата изисква решението на парламента да бъде одобрено от съвета без обсъждане, така че преди второто четене в пленарна сесия трябва да се приеме доклада и да се приключи през юли. Госпожа Серакяни, имате думата, за да ни докладвате за преговорите до момента. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както вие самият отбелязахте, проведохме редица неформални срещи с комисията и със съвета от януари насам. Естествено, позицията на съвета е по-мека от тази на комисията. Съгласна съм с преценката на комисията за позицията на съвета, а именно, че някои от елементите на позицията на съвета са твърде слаби. Все пак обаче заседанията, които проведохме съвместно, бяха в сградивен градивен дух. Първата официална среща на триалога беше днес, точно преди заседанието сега на комисията. И имахме възможност да разгледаме седем по-значителни члена в а, преработката и бих отбелязала, че имаме готовност с две два от тях, а останалите пет, три, дават възможност за постигане съгласие по-нататък, но има и две точки с по-сериозни разногласия и аз съм ги групирала по принципа на логиката. Регулаторния орган е първата точка. Това е един от най-важните елементи на преработката на единното европейско железопътно пространство. Ключов момент тук е желанието на парламента да има независим регулатор, който има съответните правомощия и ресурси и има възможност да прилага своите решения по един и същи начин във всички 27 държави. Все още продължава дебата тук на първо четене. ЕНП, т.е. Европейския парламент, Имаше едно предложение, а, а съвета не прие това предложение за начина по който се създава този регулаторен орган и как той действа, но смятам, че а, с времето ще намерим обща основа. По другите въпроси имаме най-общо съгласие, що се отнася до а, регулаторната агенция. Има други моменти, които ще трябва да обсъдим и се надявам с времето да намерим и техните решения. Свързаното с финансирането. Тук се опитахме да постигнем по-стабилно финансиране за железопътната инфраструктура. Струва ми се, че ще постигнем съгласие по продължителността на многогодишния договор. Знаете, господин председател, най-различни предложения имаше. Три години искахме ние, съветът искаше 7, а днес се спряхме на 5 годишния период. Така че струва ми се, това беше една важна стъпка напред. Разбира се, споразумението, което постигнахме днес, днес е предварително ще трябва да завършим работата по целия текст първо, но бих отбелязала, че има един а, градивен подход и готовност от а, всички страни да се постигне споразумение. Що се отнася до независимостта на управлението на мрежата и прозрачността на финансирането, то говоря по-конкретно за член 6, не сме стигнали до подробностите в текста. Изчакваме председателството да даде своето предложение. Това е методът, който сме използвали до момента и той работи добре на момента. Чакаме предложение, проекта предложение от страна на председателството и след това търсим компромис по тези чувствителни въпроси. Надявам се, разбира се, да постигнем напредък по време на обсъждането. Също така изчакваме съвета да изрази становище по направените от нас предложения, които изразихме днес. Предложение от зелените, господин Крамер го засегна, е опит да се приближат позициите на парламента и на комисията и се надявам да получим подкрепата на съвета и по този въпрос. Имаше Имаше предложения по а, други области на а, проекта и се надяваме и по тях да постигнем напредък. Също така процедурата по обжаване на национално ниво. Нашата идея е процедурата да се състои в рамките на 6 седмици, 6 седмици, но ако регулаторът изиска допълнителни документи, ние подчертахме пред съвета, че няма краен срок, по който в рамките на който да се предоставят тези документи и тогава процедурата би била да би продължила безкрайно. Що се отнася до основните функции на управлението на инфраструктурата. Това е важен аспект. Важни моменти очертахме от дейностите на управляващия орган. И днес също това беше обект на дискусията. Струва ми се, че в голяма степен имаме съгласие с предложението на съвета, по-конкретно член 13 и приложение 2, но смятам, че трябва да продължи тази работа и обсъждане, особено що се отнася до поддръжката. в предложението на съвета се изключва поддръжката, а ние смятаме, че това е една основна функция на управителния орган на инфраструктурата. Обсъждахме го. Те предложиха едно изменение, но ние не сме напълно съгласни и съставихме едно изключение, дерогация за високоскоростните линии, но съветът иска да разграничим между висока и ниска поддръжка. Това се различава от първоначалния текст на парламента. Не можем да се съгласим, нито пък да се съгласим с желанието на съвета да се отложи влизането в сила в първоначалното предложение на съвета те говориха за 36 месеца и в някои случаи 60 месеца. Това са Пет години. След неформалните срещи от а, триалога, те включиха продължителността 36 месеца, но ние казваме, че една година трябва максимум да бъде срокът, защото вече твърде много време мина и би трябвало влизането в сила да бъде по-скоро и ефективно по един друг политически въпрос, който все още е отворен, член 7. Парламентът искаше да се направи ангажимент за разделянето на услугите и отварянето на националните пазари до края на тази година. Има предложение от страна на съвета за модификация на текста, но все още смятаме, че то е твърде слабо и ние се обърнахме с молба към тях да преразгледат формулировката, защото може би ще постигнем все пак споразумение, ако придвижи формулировката малко по-напред съвета. Престои на 9 май следващо заседание, господин председател, и други са планирани. Аз, разбира се, съм на разположение да отговаря на въпросите на колегите, но наистина бих искала да благодаря на докладчиците сянка от различните политически групи за работата, която свършиха усилията, които положиха. Не беше лесно, но мисля, че добре се справихме. Благодаря, господин председател. Господин Грош има думата. Благодаря, господин председател. Господин Кун е в комисията по рибарство и там трябва да си предо... представи доклада. За това аз ще говоря от името на ЕНАП. Благодарности на докладчицата за свършената работа през последните седмици. Смятам, че се движим в правилната посока. Няма да навлизам във всички подробности, но нека припомня, че за нас е важно на този етап от а, времето да се спомене регулаторния орган и трите аспекта на този регулаторен орган. На първо място той трябва да е независим, трябва да може да работи прозрачно, да има средства, ресурси, да разполага с такива. На второ място, последователно той да разработи мрежа с другите регулаторни органи в Европа. И на трето място, осъществяването, създаването му не може да отнеме безкрайен период. Трябва да предвидим такива преходни периоди, които да са предвидими кратки. Ако настояваме на тези точки, смятам, че ще изпратим един много важен сигнал в тази област и с на обстоятелствата въпросите свързани с разделяне на услугите ще бъдат по-лесни за дискутиране и по- достъпни и смятам, че и днес и преди това беше постигнат напредък, например 5 годишния период за разходите за инфраструктура. Мисля, че съвета е доста отворен към а, някакъв вид изключение за Балтийския а, регион и също съм сигурен, че и други области ще постигнат напредък, например основните услуги, член 7, нашето предложение там, а а, при предложенията за отваряне, мисля, че е важно за хората извън парламента да видят а, сигнала, който ние изпращаме. Настояваме за регула... регулаторния орган с надеждата, че комисията в този кратък период от време и когато а, казвам кратък период, имам преди 2012 или поне преди края на 2013, ще има предложение за разделяне на услугите, необвързаност на услугите. И се надявам, че наистина комисията ще се изпълни ангажимента. Важно е това да се види на хартия вече. И ми се струва, че това забавяне доведе до отказането на някои от страните. И се надявам и парламента, и съвета в бъдеще да продължават да настояват на тази а, тема, на тази формулировка и това, което е обещано, трябва да бъде изпълнено. Искаме да се действа бързо, но все пак трябва да сме наясно какво се случва с този пакет. Би било неразумно да започваме с следващия пакет, преди сме свършили с този. До тук ще спра с благодарности на всички, които свършиха много добра работа. Председателят дава думата на следващия оратор. Аз съм господин Трамоса днес, казва госпожа Меснер. Всичко е възможно. Бих могла на испански, но няма да го направя. Искате ли да чуете какво искам да кажа от името на Ауде? Добре, ще започна с благодарности на докладчицата и сега господин Трамолса съжалява, че няма как да присъства днес, но понякога така се случва. Поех неговата роля, но той ще продължи да следи въпроса от името на Алде. Личи, че има напредък в момента, много положителни моменти, не всичко, но ще се опитам да се спра на основните моменти. Например, от гледна точка на нашия докладчик е важно комисията да не наблюдава и да няма само консултативна роля, това е нещо, което сме обсъждали в групата. Може би не е чак толкова важен този момент, но това е нещо, на което ние се спряхме. Минималният период за осъществяване трябва да е поне 12 месеца. При поддръжката беше споменато, че съветът иска да изключи това ние не сме съгласни, но поне от гледна точка от моя гледна точка и от това, което беше казано тук, трябва да се запази, доколкото е възможно дългосрочно поддръжката, но също и в краткосрочен план. Чухме различни гледища, чухме от SNCF и от Deutsche Bank, че не винаги са оперативно съвместими тези а, разпоредби за поддръжката, но се надяваме за бъдеще да се въведе подобен род разпоредба. Честни цени и честна конкуренция, това са принципи, които можем да подкрепим. И накрая, два момента, важно е разграничаването на услугите да се осъществи ще има ли предложение до края на годината? Бихме искали да го видим и преди сме казали в други преговори, че това не е основният момент, но разбира се, един силен а, регулатор е нещо, което и ние искаме да видим, но а, разграничаването, разделянето на услугите е много важно от наша гледна точка. Също така искаме да се застъпят и а, всички процеси, свързани с прозрачността и разбира се, ще има разходи Говорихме за разграничаването на услугите, а, важния силен регулатор, регулаторен орган, не само на европейско равнище, равнище и знаем, че има много сериозна подкрепа за тази идея, но и госпожа Саракияни, докладчицата, се опитва да приближи позициите и вероятно приема нашето гледище и се надяваме и тя да постигне резултат, който ние можем да подкрепим господин Крамер за зелените. Не искам да повтарям всичко, което беше казано, а, но наистина доста работа беше свържена от докладчиците в сянка. Три момента, не искам, на които искам да се спра. Шумозамърсяването на мен ми се струва, че съвета все пак разбра това, което ние казвахме, но нека да не прибързваме, нека видим какво ще бъде написано черно на бяло. Разбира се, че а, регулаторният орган е основен момент. Няма спор тук за нас в парламента. Щом а, разгледаме всички позиции, идва и въпроса за периода на влизане в сила. Нека се придържаме към тези 12 месеца. Краткосрочно това е добре. Вече има, минаха 60 месеца. Ако изчакаме още 60 месеца, това са 10 години от предложението до влизането си. От това не е добро законодателство. Смятам, че трябва да се придържаме към 12-те месеца. Това ще ни а, позволи да имаме силен регулатор, който влиза в сила и се съставя в един краткосрочен план. Разбира се, много са важни и подробностите, но трябва да се а, наблюдава как ще бъде независим този орган, да има крайен срок, не можем просто да кажем, ами е, трябва много документи да се създадат и да чакаме още 3 години, докато се създаде някакъв е, е, орган, към който да подаваме жалба за нещо, което не е свършено. Ако наистина смятаме, че трябва да се използват тези железопътни инфраструктурни мрежи, то тогава вие знаете, че сроковете са важни. Ако и двете страни искат да намерят решение, ще се намери такова. Но ако се използват като претекст някакви оправдания, че трябва да се зададат допълнителни документи и така нататък, то тогава няма да се постигне споразумение. И разбира се, въпросът за разграничаване, разделяне на услугите също е важен. Господин Зела Господин Зиле, благодаря, господин председател. Аз също искам да започна с благодарност към докладчика. Искам да благодаря на докладчика. Зная, че езикът ми звучи екзотично. Искам също да благодаря на колегите, на контрадокладчиците за прекрасното сътрудничество. Ще се спра на два въпроса. Първо. Днес съветът заседава. Помирителното заседание бе посветено на независимостта на националните е, поми... Е, регулативни органи и стигнахме до задънена улица. Ако настояваме на версията от първо четене, националните парламенти да назначават националните регулативни органи, не създаваме повече независимост за тези органи. Регулативните органи са нещо като посредник между различните държави членки когато се постави въпрос за достъпа до железопътните мрежи. Може би националните регулативни органи ще проявяват пристрастие и ще се стремят да защитават интересите на своите страни. 27 са държавите членки и положението в тях много се различава. Затова има сигурно и други начини за гарантиране независимостта на регулативните органи. Моля колегите да имат това предвид. Вторият въпрос за отрезвяването, за охлаждането. Регулативният орган да приключи работата си първо. Съветът предлага 6 месеца. тези, които са в регулативните органи, да не са работили 6 месеца в дружества, за които ще вземат решение като членове на регулативни органи. Според мен, две години е по-подходящ срок. В някои държави членки ще има разлики. Някои а, държави членки предвиждат две години, други само няколко месеца. Всъщност, това е положението днес. Две годишният срок е доста широко разпространен и възприят. Следващ въпрос. Ако колегите ни подкрепят за точка 17, много ще съм благодарен. Тук става дума за достъпа до мрежи на трети страни. В частност, за е, превоза на товари по железница. Например, в Балтийските страни ние се конкурираме с руските дружества. А ако не подкрепите тази точка, ще е, изпаднем в много е, неловко положение, тъй като ние сме по-либерално уредени. Нашето положение е по-либерално уредено от това на е, е, руснаците. А, а, значи, а, е, ако допуснем а, такъв либерализъм, а, ще могат да се движат влакове от Москва до Рига, Вилнюс, Талин, до всички балтийски градове, докато европейските дружества ще могат да работят само на това, което е територия на Европейския съюз. Искам а, да ви а, припомня, че а, ние много сме се борили за дискриминационните мита против дискриминационните мита, когато с наши дружества се конкурират с дружества от трети страни. Значи, ако дружествата а, трябва да превозват от Рига, Клайпеда, Талин до Москва, ще трябва да плащат много повече, отколкото а, руските дружества, които да а, които превозват товари от Москва и руска територия до европейска територия. Не бива да създаваме геополитически проблеми. Комисията днес на заседанието каза, че има някои дребни проблеми, но е възможно да е, бъдат преодолените. От такива задънени улици сме е, излизали пред, преди. През 2009 година, искам да ви припомня, сме при е, ели директива ГЕС. Е, е, Такава инфраструктура трябва да бъде достъпна за всички и навсякъде. Европейският съюз е, не може да окаже никакво влияние върху трети страни, които отказват да се съобразят а, е, с е, тези изисквания. Мисля, че трябва да защитим интересите си и да проявяваме уважение към самите себе си. Благодаря. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. В контексте на... Господин Засада. Благодаря. Госпожи и господа, в рамките на тристранната среща със съвета и комисията искам да припомня значението на изменение 135, прието от парламента. То бе под подкрепено на пленарно заседание от всички основни политически групи с над 430 глас. Не бива да забравяме, че в някои е, държави членки съществуват само финансиращи се ЖП оператори, които не са свързани с националната или европейската мрежа или мрежи. За тези оператори ще се наложи е, е, да поемат непропорционално, несъразмерно бреме, ако трябва да е, спазят всички изисквания на директивата. Така ние всъщност ще препятстваме постигането на, та, на нейната цел. В момента би трябвало да възприемем решения, които допринасят за развитието на нашите региони в положителна посока. В противен случай ще се стигне до свръхрегулиране на пазара, а това е нещо, което не бива да допускаме. Господин Хадрауи, благодаря господин председателю. Най-напред искам да благодаря за прекрасната работа, за чудесното предложение, което ни се прави. Мисля, че доста постигнахме, за това благодаря. Мога да се огранича е, до открояване на това, което според мен е важно в преговорите. Някои от колегите вече се спряха на отделни елементи, например ролята на регулативните органи. Мисля, че тук трябва да настояваме. Наистина този въпрос е най-важният за нас. Този орган трябва така да се каже да има зъби, да бъде независим, да може да реагира, да може да се намесва в различни ситуации като се има предвид, че съществуват национални регулативни органи и а мрежите са международни. А, просто това е същото като стореното от нас вече в други сектори. Създаваме международна мрежа от регулативни органи. Това е важно и за потребителите, които използват ЖП мрежата. Те трябва да знаят към кого могат да се обърнат, ако се натъкнат на проблем. Съществуването на такава мрежа е важно и за пазарните субекти. Защото е, всички изисквания ще бъдат тълкувани еднообразно в цяла Европа. И самите регулативни органи ще обсъждат помежду си възникналите проблеми. Така да се каже, всички ще пеят по едни ноти. Сега още не сме стигнали до общо европейски регулативен орган. Е, в момента правим първите стъпки в тази посока обаче. Впрочем, мисля, че един силен регулативен орган ще преодолее някои от нашите опасения от гледна точка на разпределение на средства за ЖП компаниите, защото регулативният орган съществува за това да прецени е, дали се е, разпределят средствата законосъобразно или не и дали се отразяват върху пазара. Е, значи, е, през едната година ще се занимаем с предложението за разделянето на инфраструктурата от операциите. Тук мненията не са сходни, но очакваме предложения от комисията. Друго, което следва да помним, е, е как работят пазарите и как се постига ефективността на ЖП мрежите. Не бива да забравяме е, че повишаването и в двата случая, например повишаването на ефективността, подобряването на начина по който функционират ЖП мрежите, ще доведе до допълнителни разходи. Е, господин Бениан, е, извинявам се, аз, е, за мен този документ е нов. Искам да коментирам изменението с изключението това е единственото изключение, което ще съществува ли е, или е допълнение към вече съществуващ набор от други изключения? Защото има железници, които са е, откъснати от останалата мрежа. Може би председателят знае за какво говоря. Когато говорим за е, разделяне на инфраструктурата от операциите в Великобритания, това не е, е най-добрият подход. И има изключения за отделни железопътни оператори, които не са част от мрежата, не са свързани с нея. Този въпрос решен ли? Или, да кажем, разделението на инфраструктурата от операциите ще се прилага и за железници с историческа стойност, които изпълняват така културни и туристически функции? Искам разяснение във връзка с изключение. Господин Бениан членовете на комисията може би ще се хванат за главите, когато е, е, казвате е, железници с историческа стойност. Железниците с историческа стойност са изключени от каквото си помислите, от всичко. Остров Айл има такава железница Всъщност тези железници работят по собствени линии, те вървят по собствени ЖП линии и са изключени от каквото си представите, от всичко. Ще попитаме и ще помолим комисията а, а, да даде разяснение за остров Уайт. Anyway. Uh, Господин Grazie Presidente, grazie. Uh... Канчан. Благодаря, господин председателю. Искам най-напред да благодаря за колегите, които работят по тази тема. Искам да благодаря особено госпожа Саракияни. Имам въпрос към комисията. Мисля, че за да преодолеем проблемите, които имахме на първото четене, се споразумяхме искането към комисията да обнародва проект за националните пътнически ЖП линии и за структурата на дружествата, трябваше да мине в преамбюла. Какво стана с това? Като че ли не успяха да дадат редакция своевременно. Мисля, че е наше задължение наистина да освободим пазара, да го направим конкурентоспособен. Ако се отнасяме е, сериозно към намерението си да създадем един е, европейско ЖП пространство, не мисля, че трябва да е, занижаваме амбициите си. Сега моментът е особен. Може би сроковете, които сме предвидили, не съответстват напълно на желанията на хората извън парламент. Искам обаче да благодаря отново на колегите, които работят по темата. И повтарям, трябва да ускорим либерализацията, трябва по-скоростно да либерализираме пазара, да го освободим и да се постараем да постигнем конкретни резултати, защото за това настояват дружествата. Господин Рике, благодаря. Ще се изкажа кратък. Много беше казано. Най-напред искам да благодаря, да поздравя госпожа Саракияни и да я окоръжа. Огромна е задачата. Първо, нещо, което бе казано от много колеги. Член 7, алинея искането към комисията да предложи е, директива за е, либерализацията и разделянето на инфраструктурата от операцията. На тази основа бяха постигнати някои компромиси и за това темата е изключително важна. Доколкото е, това е фундаментално измерение на директивата – само на тази основа можем да постигнем успех. Е, трябва комисията да внесе подобен проект. В тази връзка беше е, поставен въпрос към комисията. Готови ли са картоните, картите, за които се говори? Второ, по регулативните органи. Всички сме съгласни, че това е много важно. Господин Хадауи каза, че е, мрежата е, от регулативни органи като европейска даденост е изключително важна. Да, важно е регулативните органи да бъдат силни, е, независими и добре финансирани. В противен случай той, те не са регулативни органи в същинския смисъл на думата. Но без тях няма да можем да постигнем това пространство. Commission. Председателят, благодаря много комисията. Господин Пакей. Благодаря. Мисля, че трябва като начало да благодаря на докладчика и на контрадокладчиците, както и на председателя и екипа около него. Всички работиха е, неумолимо през последните седмици за е, изработване на компромисни текстове. Е, Виждате, е, че сме е, включили е, само две от темите, седемте, които бяха включени в дневния ред. Значи тази неуморна работа вече дава резултати и сигурно ще стигнем до споразумение на второ четене. Комисията ще продължи да се стреми към постигане на тази цел, оказвайки подкрепа и на докладчиците комисията, така и на председателството. Както знаете, то работи при много трудни условия. Е, не беше лесно да се стигне до обща позиция на съвета преди известно време нюансите, ако поискаме да внесем такива в е, общата позиция, няма да бъдат постигнати лесно. Много са измененията. Няма да е, ги коментирам всичките, но секретариатът ще получи позицията на комисията по всички тях. Във всеки случай ние ги разделяме на четири групи. Първо, отново благодаря за това, че компромисният текст е бил използван от докладчика. Той го е възприел, така както е изготвен от председателството миналата седмица. Например, определение на договорите, услугите и службите, свързани с железниците и товарите. Има много приоритети, които парламентът е задал на първо четене и комисията ги подкрепя безрезервно. Това го направихме и при самото първо четене. Председателството обаче по някои въпроси още не е дало отговор и ние ще се опитаме да ги подпомогнем за намиране на компромис. Изключенията от графиците, е, нещо, което се обсъди днес, но не сме готови. Също така таксуването, знаете каква е позицията на комисията. Тя е, силно подкрепя инициативите за е, усъвършенстване. Тук по този блок изменения бих казал, че е, е много добър е, напредъкът е, по темата за контрола и мониторинга. Друг блок изменение. Има стремеж за въвеждане на измененията, предложени от парламента, както и някои компромисни изменения по време на нашите заседания постигнати. Мисля, че за този блок и докладчикът и контрадокладчиците имат предпочитание към компромис за решенията на регулативните органи, за достъпа до услуги и за сътрудничеството между, между регулативните органи. И след това, господин председател, има и някои изменения, където на първо четене се очерта трудност. Не можем да ги подкрепим с оглед на бъдещите си намерения и първоначалния си проект. Това въжи за изменение 3, 8, 9, 11 и 14 за разделянето на инфраструктурата от операциите. Смятаме, че проектът на комисията ще излезе в края на годината. С удоволствие потвърждавам, че ние работим в с пълна пара и по трите проекта. Ще ги подготвим до края на годината. Е, много контакти имаме с всички заинтересовани. Така че комисията се е ангажирала да изготви тези проекти. Те са включени в работната и програма за декември. И е, цяла генерална дирекция мобилност и транспорт се стреми да спази този график. А, е, значи има текстове, а, които е, надхвърлят действащото законодателство. Ние силно се застъпваме за това те да не бъдат възприемани. Особено общата клауза за преразглеждане, нещо, което бе обсъдено между докладчика и председателството. По основните въпроси за разделянето на инфраструктурата и операциите и за регулативните органи, има клаузи за преразглеждане, е, които от двете страни не са съвпаднали все още, не са идентични, но могат да послужат като сериозна основа за политически компромис между институциите. И за това с най-голямо удоволствие ще допринесем по какъвто начин можем за сближаване на позициите там. Благодаря, господин пък е Знаете ли дали е, остров Лайт е изключен от изискванията? Отговор от комисията не зная, но ще проверя. Добре. Срок за изменение 3 е май. Това вече е определено. 31 май е гласуване в комисията, 12 юли гласуване в пленарно заседание. Искате ли да добавите нещо, госпожо Саракияни? Да, едно пояснение относно националните регуляторни органи, господин председател. Мисля, че забравих да го кажа първоначалното си изказване. В началото съвета въобще не искаше да се използва думата мрежа на регулаторните органи. И като цяло постигнахме голям напредък с това, че вече имаме думата мрежа в текста, но все още сме далеч от постигането на един общ европейски регулатор. По член 7 ще кажа отново, че отстояваме категорично първоначалната си позиция. Формулировката на съвета не е достатъчна за нас, но и тук, надявам се, ще стигнем до решение и ще внесем пояснение ще отстояваме и ангажимента на комисията да се приключи работата до края на годината. Председателя, благодаря, госпожа Суркняни. Надявам се, ще продължите тази работа по успешен начин. Следващата точка от дневния ни ред се отнася до защитата на животните по време на превоз. Ще разгледаме измененията към господин Паскал. Господинът има думата. Благодаря, господин председател. Първо, нека да благодаря за това, че приемате да не гласуваме по това утре, а да го направим на 7 май. Казвам го, защото по време на заседанието с докладчиците в Сянка решихме, че ни трябва още малко време за обсъждане както и да се опитаме да постигнем съгласие по всичко. Разбира се, ако не постигнем съгласие, трябва да гласуваме председателя. Обръщам се към хората, които напускат залата. Моля, правете го безшумно. Моля, не вдигайте шум. Нека да оставим докладчика да произнесе своята реч. Отново думата се дава на докладчика. Благодаря. Господин председател, за тази помощ. И така говорих за съгласието, което трябва да постигнем с докладчите в Сянка. Готов съм да разговарям и с всички, които са внесли до този момент изменения – за да се опитаме да постигнем, ако не е пълно съгласен, то поне да изгладим различите си. Има пет компромиса, които сме заложили, плюс още две, които постъпват от мои колеги по моя молба. Ще направя следното в качеството си на вносител. Ще се опитам да постигнем съгласие възможно най-бързо. И така, основните различия се отнасят до един конкретен въпрос за 8-те часа. Възможно е да се наложи да гласуваме по това, но тук съм готов да поясня нещата. И действително бих искал да кажа на колегите какво смятам. Селското стопанство днес се борави с статистика, която пояснява тези различия и това ще ни помогне. При превоза на животните не се стига до 8-часов преход. Сам 37% дори по-малък е делът на преходите, които се доближават до тези 8 часа. Трябва да си даваме сметка, че само 40% от животните, които се превозват, отиват към кланици. 60% се превозват с цел огояване, например. Това не може да се охване с едно единствено изменение, основано на допускането, че всички тези животни са предназначени за клане. Ако трябва да сме последователни, трябва да правим разграничение между тези категории, а именно животни, които се превозват за клане и към тях да се прилага подход различен от е, подхода при животните, които отиват за огояване. Тук е, не бих искал да обиждам никого. Просто изяснявам материята. Освен хуманното отношение към животните, по което нямаме възражение, има и други интереси, които следва да отчитаме. И не бива да се безпокоим от това, тук в комисията да признаем, че има и други интереси, които се споделят от определени държави. Например, при продажба на замразено месо или търговия с живи животни. Можем да споменем Холандия, Холандия Дания, където има такова предвижване на животни с цел огояване. Не можем да си затваряме очите пред това. Би било цинично, ако твърдим, че не се случва. Съответно, трябва да изградим цялостната картина. Например, 30 милиона прасета се превозват. 20 милиона от тях са от Холандия и Дания. 67% от общото. И да не забравяме, че износът е от ферми с направление други държави за огояване. Младите прасета също така не се превозват с цел клане. По тези въпрос ние сме разделени и това не е толкова лошо. Все пак хубавото е, че сме открити в своята позиция и търсим най-добрия начин да решим проблемите. Господин председател, няма да се изказвам дълго. Само ще кажа, че измененията до тук са 40 общо. Има 20 от тях, по които мога с готовност да кажа да, нямам проблеми с тях. Има законни интереси, които следва да отстояваме. Смятам, че ако продължим да разговаряме и обсъждаме нещата, ще стигнем до съгласие по всичко с изключение на 8 часа. И ако не намерим приемлива формулировка, за съжаление ще трябва да гласуваме и тогава да видим, ще видим какъв резултат ще се получи. Нека да повторя. Не се опитвам да взема ничия страна. Аз отстоявам принципа за хуманно отношение към животните. По принцип разполагаме с регламент, който е в сила. Търсим начини да подобрим действащото законодателство и тук сме съгласни с комисията. Вместо да търсим нови законодателни актове, нека да прилагаме това, което имаме и то да го правим правилно. Стига само да разполагаме с правилното тълкуване. И така е необходимо да продължим да обсъждаме материята господин председателю. Благодаря ви за времето. Ще направя всичко по силите си, за да добием положителен резултат. Ако до 17 май не сме решили проблемите, ще направим демократично гласуване и надявам се тогава ще решим проблема. Водещата комисия тук е тази по замеделие. Надявам се да постигнем съгласие с тях. Европейските граждани, разбира се, следят с интерес тази проблематика и надявам се ние ще се справим по правилни начин с въпроса за превоз на животните. Благодаря ви. Председателя господин Лейкфуд за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря на оказаното до този момент сътрудничество. Мисля, че някои от предложенията, които внасяте, ще ни доведат до компромиси в конкретни области. Разбира се, има предложения, които са много различни едно от друго. Що се отнася до моята група, ще кажа, че този проблем за ограничението с 8 часа е от ключово значение и това е което ще реши дали ние ще гласуваме за този документ. Ще се опитам да го, ви го обясня спокойно. Често пъти мнозинството от е, депутатите гласуват за. Има една такава тенденция при мнозинството тук в парламента. Но в качеството си на представители на гражданите е добре да си даваме сметка – за това, че неправителствените организации имат правото и възможността да съберат 1 милион подписа в кратък срок. Има основание да се събират такива подписи. Има сериозни причини такива организации да предприемат подобни начинания. Аз имам при сърце въпроса за хуманното отношение към животните и по-конкретно клането. Вие казвате, че трябва да се прилагат различни подходи според това дали животните са предназначени за огояване или клане. Но вижте какво се случва по европейските пътища. Страданието, което се причинява на животните, които се превозват към кланици. Мисля, че всичко това е неприемливо. На второ място когато говорим и за австрийската практика, си мисля, че е добре да се запитаме как ще защитим потребителите от е, евентуално подвеждане. Защото тези въпроси в крайна сметка опират и до потребителите. Добре, разбира се, да разбираме какво се случва на практика. Вие казвате холандски, датски прасета се превозват е, по европейските пътища, за да се превърнат в шунка. Парма. Но аз се опасявам, че тук действително подвеждаме в голяма степен потребителите. И те са тези, които са потърпевши, защото губят доверието си в търговски продукт. Следователно има, имаме сериозни основания да въведем 8-те часа като ограничение. Тези 37% прехвърлят 8-те е, часа. Това бих могъл да го приема. Но пак си мисля, че 37% е твърде много. Госпожа Томас, благодаря. Днес отсъства нашия докладчик Сянка. Ето защо позволете да представя накратко позицията на нашата група. Започвам с някои общи бележки. Разбира се, за правилата за превоз на животните няма спор. Те са от съществено значение, ако искаме да гарантираме хуманото отношение към животните, включително и към тези, които са предназначени за клане. четем доклада и от него става ясно, че имаме действащи норми, следователно важното е да гарантираме тяхното правилно прилагане. Ето защо ние казваме, че трябва да усъвършенстваме мерките по контрола. Когато говорим за животни за клане, не бива да ги изпускаме от поглед, съответно правилата се прилагат и по отношение на тях. По-нататък не можем да приемаме такъв стопански модел в Европа, при който отглеждаме животни и ги превозваме към трети държави за клане, където отношението към животните минава по правила, които не са строги. Що се отнася до нашата позиция за правилото за 8 часа, има колеги, които заявяват, че трябва да се придържаме към тези 8 часа. Има други, които казват, може би е добре да помислим за минимален и максимален срок. Или пък да разчитаме на технически решения. Има и други, които заявяват, че 8-те часа нямат практическа стойност, предвид на факта, че при някои животни превозът се осъществява по море и тогава такова правило за 8 часа е неприложимо. Разбирам, че има и колеги, които смятат, че условията, при които се превозват животните, са по-важни от ограничението за 8 часа. Например, изхранването на животните по време на превоз. Така че в нашата група позицията все още не е ясно оформена. Има разнобой на вижданията и струва ми се, ще трябва да решим нещата чрез гласуване по принцип. Отстояваме ясни правила, които се контролират и се прилагат. Благодаря. Uh, thanks very much, Chair. Actually, I'm going to start with water because I'm feeling a little hoarse. Като uh, коножа днях, като говорим за превоз на животните. И така. Присъствах на среща на докладчите в Сянка с Жен Грандес и колегите и все още не разбирам нещо, с което не съм съгласен и нещо, което съдържа този доклад, доклад а именно че то е за принципите на транспорт, а не за хуманното отношение за животните. Това не е нещо, което е отбелязано, то е просто факт. Бих казал на докладчика, че нашата група, зелените, сме пълни с ентусиазъм да се постигне компромис. Тук наистина каза, че с много от измененията се е съгласил и се е постигнало съгласие по време на заседанието, но за съжаление той не прие нито един от а, нито едно от предложенията за изменение на а, зелените. Тук, колеги, не говорим за пренос на тухли. Говорим за чувствителни същества, които могат да изпитват болка. И може да ме наречете наивен, но аз смятам, че като по-напреднал вид би трябвало да можем да се справим по-отговорно с този въпрос. Имаме тази отговорност. Аз представлявам и го източна а, Англия, където е единствения единственото престанище в Венето кралство, където се приемат животни от Европа, от европейския континент. Това е много чувствителен въпрос в а, моят избирателен район. Аз познавам много неправителствени организации, много селски стопани, фермери, които изнасят а, и много добре знам каква е моята позиция в това отношение. И поради тази причина подкрепих писната декларация за 8-часовия срок и за нас това е, за зелените, това е, е, червена линия. Въпрос от червената линия и никак не ни изглежда, че ще постигнем споразумение. Но пак искам да подчертая, че наистина искаме да се стигне до обща до общи мнения, до едно общо съгласие и се надявам, че докладчетка ще предложи нови компромисни изменения, които признават факта, че тук не говорим за а, неживи субекти, говорим за животни и говорим а, за необходимостта да ги транспортираме колкото може по- а, разбираемо, по-подходящо, за да могат да се превърнат и в храна, близо до мястото, където са отгледани да имам минимално а, пренасене и транспортиране. Надявам се да има нови, свежи идеи от страна на докладчика, така че да се отразят приоритетите, които аз ви а, гарантирам, се усещат от много хора в Европейския съюз. Госпожа Фостер има думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, колеги, малко пропуснах началото обсъждането, защото се смени дневният дневния ред се промени. Вандал е нашият докладчик, но ще говоря от името на нашата политическа група, както и като представител на моя район и на а, една група в областта на правата на, а, за хумано отношение към животните. Ние вече много време дискутираме този въпрос. Всички задължения на шофьорите, на всички транспортни фирми при животните и се опитваме това да се включи в този смисъл. Аз също подкрепих 8-те часа а, към колегата от Зелените, искам да кажа, но в а, Обединеното кралство имаме различни а, региони и в някои а, области наистина не е практично това като предложение. И все пак трябва да бъдем а, честни и да отчетем и такива обстоятелства и да има едни подходящи разпоредби. Може би в крайна сметка няма тук в тази а, комисия да е крайното вземане на, решение, а, вземане на решение. Все пак, както вие също правилно отбелязахте, много години се говори за кланниците в Европа и а, твърде дълго се транспортират животните към кланиците в Европа и мисля, че трябва да се промени много из основи а, гледището за това къде трябва да се извършва а, кои трябва да бъдат кланниците, ако се разгледат принципите на доброто отглеждане на животни, смятам, че би трябвало да се променят доста нещата нещо, което наистина много ме възмущава е транспортирането на коне от източна Европа чак до Сицилия. А, и ми се струва, че има доста добри изменения тук. Много от тях ние ще а, подкрепим. Разбира се, ще се включат и другите комисии, но тук трябва да направим едно ясно а, послание, да отправим, че трябва да са образовани хората, да знаят а, с какво се занимават, когато става въпрос за транспорт на животни и все пак да се постигне едно добро равновесие. Много благодаря. Господин Бах. Благодаря, господин председател. На първо място благодарам си към докладчика за свършената работа. Няколко момента можем да подкрепим, особено що се отнася до хармонизацията на механизмите и обучението на шофьорите и на а, хората са включени в транспорта. Също така държавите членки трябва да гарантират, че се осъществяват съответните мерки за контрол, инспекции и проверки. Другите колеги като че ли се спряха по-подробно на транспорта, без да навлизат в дискусия по другите въпроси. Все пак наистина говорим за правата на животните и можем да правим повече амбиция в а, целите си. Транспорта не е свързан само с потребителите и извършващите този транспорт. Това е въпрос свързан и с други специалисти и това, че а, все пак вероятно е по-добре да се транспортират и а, на по-ограничено пространство тези животни преди да бъдат а, заклани. Това допринася и за качеството. И така смятам, че е добре да постигнем баланс между економическите интереси и хуманното отношение към животните. Ето защо смятам, че а, това са аспектите, на които можем да се спрем в обсъждането с докладчите в сянка. Господин Пенян, преди години си спомням колко много настоявах кампаниите се да се въведат настоящите правила. Тогава много хора вместо това и съвсем неразумно според мен, настояваха за забрана на, на износа от Обединеното кралство. Трябва да имаме практическа гледна точка. Ако бяхме приели публичното мнение тогава, щеше да бъде съвсем а, законно да се а, пренасят, транспортират животните в продължение на дълги часове и дни от единия до другия край на а, държавата, но а, от друга страна нямаше да е законно да преминат от една в друга част, а, която е съвсем наблизо. А, аз искам да повдигна въпроса за периферните а, острови. Някои условия в превозните средства, като а, да речем морски съдове, това, което има а, понякога в а, тези плавателни съдове, в те, а, може да се сравни в голяма степен в, в, с мястото за почивка в кланица, така че това са часове, които могат да не се броят. Но пък, от друга страна, Шетланд би било в една много трудна ситуация а, в сравнение с тези условия. Има някои изменения, които а, спрямо които искаме да се замах, заличат думите свързани с клането. Ако настояваме на един и същи начин, а, за пренос и транспорт на животни от едно пасище към друго, а в Северна Европа много се говори за това. Всъщност през зимата в Северна Шотландия не могат да се отглеждат животни. Същото и в Скандинавия. Те идват, да речем, от Северна Шотландия в а, а, части от Англия. И няма как това да не се а, случва, тъй като е необходим такъв транспорт. По този начин ние няма как изобщо да извършваме такъв род селско стопанство, отглеждане на животни в северните части на Европа. Така че ние трябва да разглеждаме моментите свързани с повишаване на качеството на транспорта, а не на абсолютни, да говорим за абсолютни стойности. И също така стои въпроса и за отглеждането на животни и кланица, кланиците и клането на животни като отделен термин. Струва ми се, че има много непрактични а, предложения тук, както и някои много добри за повишаване, подобряване на условията, например а, обучението на шофьорите и измерване на качеството на, на температурата и така нататък в а, превозните средства, но също така има и много а, непрактични а, предложения, които ние няма да можем да приемем. Има думата госпожа Лихтенбергер. Да, поисках думата, защото не виждам а, каквото и добива опозиция срещу повишаване, подобряване условията на транспорт и ограничаване на времето, а е необходимо да се включи и тази тема, ако ще говорим за транспортирането сериозно. Транспортните условия са свързани с мониторинг, с инфраструктура, която се изисква. Инфраструктура, защото в алпийските региони виждаме, да речем, в някои магистрали, а, да се организират специални спирки, където могат да се разтоварят животните, да починат, да се нахранят. Само, че никой от транспортьорите не ги използва. Използват други маршрути, където няма а, инспекции, проверки, където няма такива спирки. Защото, разбира се, използването на тази спирка спирка също така се а, заплаща. Така че ако те трябва да а, използват такава спирка, предвиждането на подобен а, род инфраструктура е добра идея, но няма как това да се предложи като общо решение за цялостния период на транспорт. В някои европейски държави, вие казахте, се говори за това, че има по-малко кланици в конкретен регион, но има пък региони, където съществуват мобилни кланици, в които има оборудване за клане и това са мобилни кланици, които могат да бъдат представени на по-малките ферми и така да се избегне транспорта. Но а, нито един от а, тези периоди а, като ограничение не е, не е работещо решение. Твърде много животни се транспортират. Това се прави по економически причини, а говорим за живи същества. Така че трябва да използваме критерии които не са само економическите. Председателят и аз съвсем накратко чух казаното от колегите за а, регламента за кланиците. Явно има проблем във връзката с а, транспорта на живи животни. Аз лично вярвам, че смятам, че трябва да се да има кланици, близо до местата, където се отглеждат животните. Ако в Шетланд това е проблем, добре, но ако стигнем до тази мъглива територия за часовете, явно има проблем. Аз от собствения си регион знам, че понякога а, изискванията и правилата, които в момента съществуват, води до повече болка за животните, отколкото ако не съществуваха. Например, ако едно а, наранено животно пристигне, то не е а, болно, но не може да бъде заклано, докато един ветеринар не се произнесе, че то може да бъде заклано. Във всеки в този а, период, докато се намери ветеринар и той одобри а, следващите действия, ж, животното изпитва болка. Бих разбрал. А, разбира се, приемам, че животно, което е болно, няма как да влиза в хранителната верига, но не може а, да продължава да страда едно животно, което просто му е наранен на единия крак. От 20-те години, в които съм в този парламент, сме се опитвали винаги да направим нещо за транспорта на живите животни и, честно казвам, смятам, че сме се провалили. Провалът вероятно не е в регламентите, които вече имаме. Може би провалът ни е в факта, че те не се прилагат. И има едно отношение от типа Лесефер, особено в някои от фирмите за това как се отнасят към животните. Но както беше казано от господин Тейлър и господин Бениан, това е наистина сериозен въпрос в а, Обединеното кралство. Най-големият въпрос в областта на а, хуманното отношение към животните. Не искам да коментирам дали това отразява състоянието на а, нашето общество, но е факт. И затова и много от а, а, членовете на парламента от Великобритания се изказаха. Съгласен съм с господин Дегранде, че може да се отложи в гласуването, за да постигнем някакво съгласие. Но също така съм съгласен, че ако не можем до 7 май, то тогава трябва да се гласува и да видим какво ще стане. Иронията тук е, че аз съм а, също и в Комисията по селското стопанство и там, когато се обсъди, не знам какво ще стане, но това е положението. Това е животното, ако извините моята шега тук. И така бих призовала докладчиците в сянка да работят заедно, доколкото е възможно да стигнат до компромиси. Ако това не проработи като решение, ще видим какво ще се случи в а, пленарна сесия. Господин Джавианели и госпожа Нордан от Диджи Санко са тук. Кой ще се изкаже пръв? Предполагам, че това е господин Джавианели. Като че ли госпожа Нордан не е готова да се изкаже, господин ли има думата. Е, <clears throat> бонжорно, е, съм инфати. Добър ден, казвам се Андре Гавинели. Отговарям за хуманното отношение към животните. Ръководител съм на този отдел в Генерална дирекция Санко. Най-напред искам да благодаря на комисията за това, че разисква въпроса за защита на животните по време на транспорта и за направените бележки. Що се отнася до Европейската комисия, ние следим отблизо работата на парламента. Рибадямо э, э, Също следим какво прави и съветът. Още веднъж подчертавам, че за комисията е много важно да се работи в посока към по-пълно спазване на е, регламента за транспорта. Доколкото можем да е, съдим от е, данните, в Европа се извършват много превози на животни и този брой расте трайно от 2005 година. Поне такива са данните, с които разполага комисията. Затова е изключително важно животните да бъдат превозвани при онези условия за тяхното здраве и благополучие, на които настояват европейските граждани. По въпроса за 8-те часа, che è stato eh, prodotto. in sintesi eh, la Commissione non sta lavorando per. Господин председател, опозицията на комисията съответства на предложения доклад ние не предлагаме тук в това отношение а, изменение на регламента. Не се опитваме да изменим а, времето за транспортиране. Но сме се ангажирали твърдо да предложим а, идеи за оптимизиране на сателитната навигация – като същевременно подобрим а, събирането на статистически данни от държавите членки. Това са нашите две цели в краткосрочен план. Работим съвместно с държавите членки за тяхното постигане. Разбира се, ще анализираме и всяко предложение, което поступи в този смисъл от Европейския парламент. И внимателно ще се занимаем с идеите за ограничаване на бюрократичните тежести, нещо, за което ще допринесе внедряването на нова технология за електронно проследяване. Това са целите, които си поставя комисията и още веднъж искам да ви благодаря. Председателят, благодаря. Господин Деграндес, нещо имате ли да добави? Си, gracias, сеньор Симпсон. Благодаря, господин Симпсон. Брайан, благодаря кратък коментар на чутото. Ще се опитам да обобщя позициите, изразени от различни колеги. Първо, естествено всички сме за хуманно отношение към животните. Това е първата ми констатация. Segundo, hay que pasar a la realidad. Es decir, cómo eh, mejoramos. Второ, нека се взрем в действителността как да подобрим хуманното отношение към животните, как да го направим още по-хуманно, докато те се транспортират. Просто не би било правилно, когато сме е, замолени за становище, да се занимаваме с въпроси извън транспорт. И, естествено, най-важният елемент е благополучието на животните, но ние сме транспортна комисия. Следователно, нашият ъгъл е транспортният такъв. И от този ъгъл трябва да преценим кои са най-удачните решения. А, значи, а, с а, контрадокладчиците а, ще поговоря и с вас, господин Тейлър. Не виждам да има нерешим въпрос, с изключение на този за 8-те часа, където ще се наложи да търсим компромис. По всички останали въпроси ми се струва, че ще бъдем в състояние да намерим редакция, приемлива за всички. Бях обвинен, че не съм обърнал внимание на измененията ви. Ами, в известен смисъл това е вярно. Питах се да взема части а, е, от вашите изменения и да ги включа в измененията, които изготвям. Също така се опитвам да а, е, отразя духа на вашите изменения. Ще а, е, видите това в компромисите, които ще ви предложа. Ако искате да предложите други изменения, с най-голямо удоволствие, но не трябва да бъдем радикални. Не можем да решим всичко, защото много интереси имат значение тук. Всички те са легитимни интереси и всички трябва да се съобразим. И не можем да настройваме едни интереси против други интереси. Освен това, Различава се дискусията в зависимост от това дали говорим за наземен транспорт или за морски транспорт. Тук наблюдават разлики в времето, през което се извършва превоза. Преди няколко стотин години проблематиката е била съвсем различна и на ситуации concretas Значи няма да бъдем съвършени в това, което ще направим, но поне ще анализираме характеристиките и обстоятелствата, които се отразяват върху животните. Всъщност не бива да правим повече, защото ние не сме водеща комисия. Водеща е земеделската комисия, а ние сме транспортна комисия. Те също се опитват да възприемат е, гъвкава редакция. Както казах, Важен ще е въпросът за 8 часа. Това, което искам да помоля, колеги, е наистина да се отнесем към въпроса като към важен въпрос, но да не го превръщаме в фундаментален за нашата комисия. Защото в е, нашите актове трябва да бъдат отразени различни интереси. И за това трябва да решим въпроса с 8-те часа. Може би ще се наложи да приемем редакция, за която е удовлетворителна за всички колеги, ако не стигнем до такава, ще се наложи да гласуваме, както казахте и вие, господин председател. Обещавам, че ще продължа да работя с докладчиците в сянка и е, с вносителите на отделните изменения, както и с вас, господин председателю. Вие имате пълното право, както всички нас, да застъпвате позиции и слушах всички коментари и казвам, въпреки, че има някои разлики между нас, не виждам те да са чак толкова големи. Но най-важното е да продължим да говорим помежду си и съм убеден, че ще бъдем в състояние да отразим в една достатъчно гъвкава редакция по-голямата част от това, към което ни призовават колегите. Тоест, продължаваме да работим заедно в посока към търсене на решение. Благодаря, господин Деграндес. Изместихме гласуването на 7 май. Така че има възможност да се постигне споразумение, ако е възможно, по оставащите открити въпроси. Пък ако не е възможно, просто ще гласуваме и оттам нататък ще преценим какво да правим. Докладчикът и контрадокладчиците са тези, които трябва да положат сега максимални усилия за постигане на съгласие. Следваща точка – Чакахме госпожа Тикал, за да осъдим стратегията за район на Атлантическия океан. Тя къде е? Идва. Казват ми, че може би след две минути госпожа Тикал ще е тук. Ужасно. Mrs. Tickow's arrived, sprinted from somewhere, no doubt. Госпожа Тикао пристигна. Несъмнено тя е спринтирала от другаде. Точката е стратегия за сближаване в района на Атлантическия океан. А, заповядайте. Благодаря много, господин председателю. Извинявам се, че закъснях, но трябваше да Участвам в заседанието на комисията ИТРЕ. Най-напред искам да благодаря на секретарията и на всички колеги, които ми помогнаха при изготвянето на този проект на становище. Бих искала накратко да ви запозная с някои от неговите елементи. Най-напред. Мисля, че е много важно настоятелно да призовим е, комисията да е, приеме е, план за Атлантическия регион през 2013 година, като възприеме целите важни за всички наши стратегически партньори. Това е важно и за външното измерение на морската стратегия в Атлантическия район и за стимулиране на трансатлантическото сътрудничество чрез Трансатлантическия форум, когато се наблюдава необходимост от такова. Също така трябва да има а, нов модул за а, цялостна транспортна система в Атлантическия район. Както по линията север-юг, така и по и изток-запад. И тези елементи би трябвало да бъдат добре отразени в бъдещите механизми за трансевропейските транспортни мрежи и в бъдещия механизъм а, да свържем Европа. Мисля, че особено внимание трябва да бъде обърнато и на връзките между пристанищата и вътрешните водни пътища. Така че е, всички региони да могат да се ползват от морските превози. Също така трябва да помислим за развитие на товарните превози в Атлантическия океан. Трябва да помислим за значението на петролните и газови терминали, както и за значението на интермодалния транспорт. Под подчертаваме значението на превозите на малки разстояния в Атлантическия океан, включително с екологична цел. Призоваваме компетентните органи на Атлантическите крайбрежни държави да подпишат меморандуми за разбирателство а, във връзка с дейността а, по крайбрежието на Атлантическия океан, така че да се засили контрола над а, корабите, да се подпишат споразумения за обмен на данни между органите и е, да се е, предприемат мерки за борба с трансграничната престъпност, контрабанда, трафик на наркотици и така нататък. Подчертаваме и значението на Егнос и Галилео. Това са трансгранични системи за навигационно проследяване. Те ще бъдат използвани за търсене в Атлантическия регион. Подчертаваме значението на устойчивия туризъм и в заключение Наблягам на необходимостта в бъдеще да бъдат доразвити основните елементи на Атлантическия регион морски превоз, риболов, аквакултури, туризъм, енергия от морски източници, разнообразие и разработване на маршрути, от които да се ползва Европейският съюз. Сега, в заключение ще кажа, че съобщението на комисията, за съжаление, не бе така прецизно, както бихме очаквали, когато се говори за стратегия. Спроми се, че е, им, то не е съпътствано от план за действие. Затова поискахме от комисията към 2013 година, т.е. до нейния край, да разработи план за действие с участието на всички е, участници в региона и, и той трябва да съдържа ясни предложения за развитие на региона е, като пътна дестинация и е, място за превоз. Благодаря, давам думата на представителя на НП queria, antes de mais, começar por eh, felicitar o excelente trabalho que foi desenvolvido pela, pela nossa colega Silvia Силвия Aliás, um pouco à semelhança. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря най-напред за всичко, което бе направено до тук. Прекрасна работа за всички становища, които бяха представени на комисията. Като се имат предвид обстоятелствата в финансовата сфера, кризата. Важно е да видим какъв потенциал има Атлантическия регион. Комисията е обявила пакет от мерки за стимулиране създаването на работни места и е посочила, че малките държави членки трябва да се ползват от възможностите на тъй наречената зелена економика. Да, наистина трябва да се обърнем към морето também na obtenção deste синята економика, както я наричат. Да, трябва да видим какъв е нейният потенциал с оглед на нашите цели. Няколко бележки по важните въпроси. Първо, приветствам това, че тук се говори за значението на морските маршрути и е, морските магистрали и морските пристанища, но за съжаление е, те не са отразени така, както е направено при механизма да свържем Европа или е, в фактовете за изграждане на транспортни пространства на континента. Необходимо е да се коментира също обучението на моряците – и да се прецени как да се използва пълноценно потенциала на морските пространства в областта на туризма, културата, енергетиката от морски източници. Значи планът за действие трябва да бъде представен през 2013 година, не през 2014, както предвижда съобщението, за да се види какви средства ще бъдат отделени по структурните програми трябва да се впише развитието на Атлантическия регион в различните проекти, за да може да бъде получено финансиране. Също така трябва да се обърне внимание на най-отдалечените райони. 60% от изключителната Значи 60% е, от изключителната економическа зона на Европейския съюз е, граничи с най-отдалечени региони, тъй наречените свръхпериферни или ултрапериферни региони. Необходимо е да се види как е, могат да бъдат използвани възможностите на енергетиката от морски източници, за морския транспорт е много важно да се помисли. Това е важно в контекста на единния пазар и е, свързаността между регионите. В този смисъл ще имам изменения и съм готов да е, работя с докладчика и докладчиците в сянка, така че да допринесем за изграждането на една по-солидна стратегия за района на Атлантика. Госпожа Майснер, благодаря. Аз се изказвам първо, за да благодаря на господин Цвикал. Госпожа Цвикал, извинете. Сега по нещата, които се споменаха, има нещо, което липсва. Въздушен транспорт. Не винаги се сещаме за него, като говорим за трансевропейската мрежа в транспорта. Разбира се, говорех и за Атлантическото крайбрежие. Е нормално да мислим за пристанища и корабоплаване, но нека не забравяме за един от европейско небе. Това следва също да се посочи. Мисля, че преждеговоривши имаше предвид и това. По-нататък тук се съдържат много важни моменти, например използването на общите данни и преодоляването на затрудненията при мореплаването. Разпоредбите на член 7 и 8. Всичко това опира до морската политика. Брайан Симпсън сигурно го разбира добре, защото тук обедоняваме няколко сектора. Морските региони, Балтийската стратегия, разбира се и Средиземноморието, сега и Атлантическата Атлантическото крайбрежие и стратегията за това. Всичко това носи потенциал за економически растеж. Има много държави членки в Европейския съюз с излъз на Атлантически океан. Така че те са заинтересовани от това да се развиват морските професии. Определено това следва да се запише. в моя доклад, разбира се, има неща, които могат да се вземат. Като цяло, този документ тук е много добър. Не знам, госпожа Билбао, какви промени очаква, но иначе аз съм готова да променя казано, да приема казаното до тук. Благодаря. Господин Тайлър. Благодаря. Това е отечен доклад. Много се радвам, като виждам тези елементи за трансгранична координация, връзките между пристанищата и вътрешните водни пътища, като се има предвид основното, което движи тук социалния и економически растеж, то трябва да се изтъкне, а именно и предложението за развитие на отговорни форми на туризъм. Добре е да помислим и за план за действие, за тази стратегия за Атлантическото крайбрежие. Това е чудесно. Това трябва да е и регион образец, както и по отношение на морския транспорт. Това можем да го аплодираме. Разбира се, имаме някои предложения. Като цяло, надявам се, ще стигнем до успешни заключения. Госпожа Фостър. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Цикао. Тя отрази много от нещата, които исках да кажа. Госпожа Майснер каза също и за сектора на авиацията. Подкрепям това. Сателитните системи се споменават. Разбира се, подкрепяме всички тези идеи. Колегите поставят и други въпроси, с което също съм съгласна. Остава ми да благодаря на госпожа Тикао за работата, която е свършена. Госпожа Билбао, извинявам се. Не успяхме да изчакаме. Сега вие сте тук и имате възможността да се изкажете. Госпожа Билбао, да. Заседавах в друга комисия и Трябваше да работя по друг доклад, затова се извинявам. Първо, благодаря на госпожа Тикао за този доклад. Накратко ще кажа, че в нейния доклад се отдаля голямо внимание на дейностите в пристанищата и тяхното усъвършенстване. Мисля си, че това, което трябва да заложим в допълнение в този доклад е подобряването на ЖП инфраструктурата като альтернатива на шосейния и морския транспорт при превоза на стоки. Трябва да видим какви са връзките, с които разполагаме в Европа за транспорт. Предстои да излязат нови насоки във връзка с инициативата за свързване на Европа. Като цяло, трябва да подсилим препратките към ЖП транспорта в текста. Тук е необходима една качествена работеща система. Но в същото време трябва да говорим и за комбинирания транспорт и логистика. В заключение, Прекалено много внимание се отделя на пристанищата. Мисля си, че трябва да отделим достатъчно внимание на другите видове транспорт. Председателя. Благодаря. Комисията. Имам списък с 38 имена. Не знам кое е името, което вие ще посочите. Господин Кинкли. Добре, защото лесно се произнася в сравнение с другите имена. Господин Кинг ще говори от името на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на вашата комисия за поканата да говорим пред вас тук. С интерес прочетохме проекто доклада и в него откриваме много ценни предложения. Разбира се, ще ги разгледаме внимателно. в хода на изготвянето на нашия план за действие. Комисията Вашата комисия ни приканва да изготвим такъв план за действие и надявам се той да е готов до месец ноември. Ще отразим възможно най-голям брой идеи, които намираме за приложими. Няма да ви изненада нашето разбиране за това, че целта ни тук е да гарантираме, че държавите членки и съответните региони са в състояние достатъчно рано да планират своето финансиране и проекти, които ще се финансират и от кохезионните и структурните фондове. В момента сме в процес по насърчаване на регионите и държавите членки да набележат своите приоритети за инвестиране и проучване в кратък срок. Искани се те да проведат своите обществени допитвания през летния период и после в хода на работата на Атлантическия форум ще организираме няколко конференции и форуми в съответните държави членки. Така ще се оформи и проекта на плана за действие, който ще пуснем за съгласуване и окончателно изготвяне до края на годината. Сега в конкретен план За нас транспортните елементи в Атлантическата стратегия са от особено значение и те не опират единствено до развитието на пристанищата. Естествено, пристанищата имат отношение към заедостта и осигуряване на ресурси в крайбрежните зони, както и производство на електроенергия от офшорни инсталации. Те имат роля и за корабоплаването като обслужват превозите, които пристигат от автомобилния транспорт. Надяваме се държавите членки да погледнат положително на това, предвид на проектите, които ще заявят за финансиране в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. По отношение на окончателното изготвяне на стратегията, разбира се, важно е да говорим за целият Атлантически регион като едно цяло. Тук осъзнаваме и границата с САЩ. На първо място иска ни се да разполагаме с план за действие, който е годен за финансиране от 2014 нататък. Ще ангажираме и други партньори и други региони при разработване на стратегията. Целта, разбира се, е на първо място да осигурим работни места, растеж, така наречения син ръст, зелена економика, като се използва не само публично финансиране, но и частни фондове. Ще набележим ключови проекти, които отговарят на потребностите на съответните региони. На това отделяме голямо внимание да се набележат подходящите мерки за изпълнение до 2020. И още веднъж специална благодарност на вашата комисия за работата, която сте свършили до тук. Това е полезно за нас. Ще изготвим плана за действие, съгласувано с държавите членки, като отчетем приоритетите, които посочвате. Благодаря. Председателя, надявам се да ви видим и в пристанище Ливърпул. Госпожа Тикал. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. По отношение на измененията можете да разчитате на съдействие от моя страна. Съгласна съм с това, че следва да засилим посланието на унези разпоредби, които се отнася до морския и ЖП транспорт. За съжаление, изправени сме пред някои ограничения, свързани с формулировките. Трябва да използваме конкретен набор от символи, конкретен брой. Още веднъж благодаря и на секретарията, както и на Европейската комисия за подкрепата от тяхна страна. Имам въпрос. Не съм сигурна дали добре разбирам следното. Комисията казва, че ще излезе с план за действие, който ще бъде съгласуван. Дали това ще се случи преди края на тази година? Комисията кима утвърдително дали това се отнася до проекта на плана за действие или окончателния вид. Председателя, нека да попитам. Както винаги те казват ноември, но не казват година. Предполагам, че е 2012. Господин Кинг, може би ще поясни. Да, господин Кинг, това е нашия план. План за действие в проектния му вариант до края на 2012 въпрос. А окончателният текст, господин Кинг, очакваме, че Атлантическият форум няма да приключи работата и обсъждането до февруари-март 2013. После ще очакваме да се приеме окончателния е, план за действие след март 2013. 7 май внасяне на изменения. Регионална комисия 21 юни ще гласува това, този текст. Благодаря на всички. Благодаря и на госпожа Билбао за това, че успя да присъства. Сега пристъпваме към заседанието на координаторите.